Колеги, преминаваме към гласуването. Първо по доклада на господин Сперони. Доколкото разбирам, той иска да вземе думата. Очевидно няма такова желание. Me? Me? Therefore, I will put the report... Затова Подлагам на гласуване. Господин Голнеш? Мадам, vous le savez, puisque vous avez... Госпожа, вероятно знаете за случая, който изискваше снимане на моя имунитет. Финансовия въпрос, свързан с а, господин Брок, включва същите елементи. Преди 20 години имаше а, равноправие. За съжаление, парламентарния имунитет се разглежда по партиен признип и надявам се нашата институция да преразгледа въпроса. И така, преминаваме към гласуването на доклада на господин Сперони. Господин Сперони вече е в залата. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Доколкото а, бях разбрал, а, гласуването трябваше да започне в 12.25. Искам да сме наясно с а, една цифра. В а, обяснителната записка се говори Става дума вместо 2900 за 3500. И така, председателката, кой е за, против, въздържали се, приема се. Благодаря ви, господин Сперони. Сега преминаваме към доклада на госпожа Шалде Мозе за обща безопасност на продуктите и надзора на пазара. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Have you all voted? Всички ли гласуваха? Моля, прекратете гласуването. Приема се. Поздравления за нашия докладчик. Следващата точка е гласуване по доклада на госпожа Ривази за управлението на грип H1N1. Отново едно гласуване. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Поздравления за нашия докладчик. Следващата точка е доклада на Инес Алая Сендер за назначаване на член на Европейската сметна палата, господин Харалд Волгебауер. По именно гласуване няма да видите резултата от гласуването, ще видите синя светлина. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Благодаря за това на докладчика. Следващата точка е доклада на госпожа Ривелини за зоната, обхваната от споразумението на Генералната комисия по риболова в Средиземно море. Предложение за регламента. 39 е, изменения. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 41 изменение, разделно гласуване в две части. Първа част, кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Втора част, по именно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 48 изменение, кой е за? Против? въздържали се, приема се. 49-то изменение, кой е за, против, въздържали се, приема се. 50-то изменение, кой е за, против, въздържали се, приема се. 51-во изменение, кой е за, против, въздържали се, приема се. 52-ро изменение, кой е за, против, въздържали се, приема се. 47 изменение, кой е за, против, въздържали се, приема се. 12 извинете, казва председателката. По именно гласуване по, първо по предложението на комисията. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Сега проекта на законодателна резолюция по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Поздравления за нашия докладчик. Сега преминаваме към гласуване по доклада на Ани Подимата новаторско финансиране на световно и европейско равнище. Доколкото разбирам, има искане за изказване от господин Гозес, преди да преминем към гласуването на първо изменение. Благодаря, госпожо председател. В доклада на Подимата се, е, са, има важни въпроси, които са важни за новаторското финансиране, но ми е известно неразбиране и объркване. Искам да помоля политическите групи да се оттеглят е, е, предложението за резолюция. Общата работа, която беше извършена, трябва да бъде завършена. Освен това, съжалявам, че има и опозиция по темата за данъците има две изменения, които са много сходни. Съжалявам, че парламента не е единен а, при данъците, което е важно за конкретно способността на Европа. Благодаря. Господин Шулц желая да вземе думата. Frau Präsidentin. Frau Präsidentin, ich kann dem Kollegen Gauzès sagen, ja, wir werden diesen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 deshalb ziehen wir diesen antrag zurück. Вчера в пленарната зала направихме друго предложение от НП. Е, това би могло да бъде компромис. Става дума за механизма за подкрепа. Говори се по тази тема вчера в разискванията и се стигна до компромисна резолюция или положително послание. Благодаря. Мисля, че сега можем да преминем към гласуването. Първо, оттеглено е предложението на групата на социалисти и демократите. Преминаваме към следващите гласувания, така както са предвидени. Това означава, че преминаваме към изменение второ по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. So Преминаваме към отделните параграфи. 20 параграф по именно гласуване. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Параграф 32. Разделно гласуване. По именно гласуване по първа част. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Втора част на 32 параграф по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Параграф 36. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. Параграф 39, кой е за, против, въздържали се, приема се. Параграф 40, кой е за, против, въздържали се. Електронна проверка по параграф 40, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Параграф 42. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема с. Нека да проверим електронна проверка по 42 параграф. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. Параграф 65. По именно гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Сега проекта за резолюция по именно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се поздравления на нашия докладчик. Следващата точка е гласуване на доклада на Едит Естрела за намаляване на неравнопоставеността в здравеопазването. Доколкото разбирам, госпожа Окен иска да вземе думата. В детския превод думата равнопоставеност, equitable, е неправилно преведена. Датският превод е по същия витър. Трябва правилно да се използва съответната дума. Не знам дали в шведския превод има същия проблем, но трябва да бъде коректен датския текст. Благодаря, госпожа Алкен. Преминаваме към гласуване. Параграф четвърти в две части. Първа част. Първата част не е по именно гласуване. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Втората част по именно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Параграф 5 в, в три части. Първата част не е по именно гласуване. И е така, кой е за първата част? Против? въздържали се, приема се. Втора част по именно гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Третата част по именно гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Шести параграф в две части. Първа част по именно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Втората част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Параграф 7 по именно гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Параграф 8 в две части. Първата част не е по именно гласуване. Кой е за първата част? против, въздържали се, приема се. Втората част по именно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Девети параграф по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Параграф 22 в две части. Кой е за първата част? Против? Въздържали се? Приема се. Втора част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Параграф 24 по именно гласуване. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Параграф 25 в две части по именно гласуване. Първа част, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Втора част, по именно гласуване. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Параграф 26. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Параграф 28. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Параграф 29. Разделно гласуване в две части. По именно гласуване по първа част. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Поимено гласуване по втора част на 29 параграф. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Параграф 36. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Параграф 37 в две части. Кой е за първа част? Против? Въздържали се? Приема се втора част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Добре, електронна проверка по първа част на 37 параграф. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се, действително. 53-та ти параграф в две части. По първа част. Кой е за първа част? Против? Въздържали се? Доста близки са резултатите. Електронна проверка по първа част на 53 ти параграф. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Втора част. По именно гласуване. Моля, гласувайте по втора част. Прекратете гласуването. Приема се. Параграф 56 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 57 параграф. Извинете, 57 параграф в две части. Първа част, кой е за, против, въздържали се, приема се. Втора част, по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. 64 параграф в две части. Кой е за първа част? Против? Въздържали се? Приема се. Втора част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Параграф 75. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Параграф 77. По именно гласуване. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Точка Д от приембюла, По именно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Съображение Г. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Съображение Х. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се съображение и моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се съображение О. имено гласуване. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се Съображение АА в две части. Първа част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се втора част. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Съображение АД. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Сега преминаваме към проекта за резолюция като цяло по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Поздравление за нашия докладчик.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 против, въздържали се. Близък е резултата. Нека да направим електронна проверка. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Ще изпратим техник да провери вашата машина за гласуване. По 15-та точка е, на две части за, против, въздържали се, приема се по втората за, против, въздържали се. Нека да направим проверка по втората част на 15-та точка. Край на гласуването. Приема се. 19 точка за против, въздържали се. Близък е резултата, нека да направим проверка. Моля, гласувайте край на гласуването. Приема се. 20 точка на две части. Раздел е, по първата за, против, въздържали се. Приема се по втората за,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 Добре, ще направим проверка. По първо изменение, моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 39-та точка на три части. По първата част за. Против въздържали се, приема се. По втората за, против, въздържали се. Електронна проверка по втората част на 39 точка. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. По третата част на 39 точка за, против, въздържали се, приема се. Параграф 43. Точка 43 за, против, въздържали се, приема се. 45 за, против, въздържали се, приема се. 61 за, против, въздържали се, Електронна проверка по 61 точка. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 66-та точка разделена на две части. По първата за, против, въздържали се, приема се. По втората за, против, въздържали се, отхвърля се. 68 точка на две части по първата за, против, въздържали се, приема се, по втората за, против, въздържали се, приема се. Мотив Г за, против, въздържали се. Близък е резултата електронна проверка по мотив Г. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. That... Тъй като гласуваме по оригиналния текст, това означава, че се приема. Не е изменение, а оригиналния текст. Мотив Хаш за. Против. Въздържали се. Нека да направим електронна проверка, моля. Vote is now closed. Край на гласуването. Приема се. Извинете, отхвърля се. Добре, личи си, че не сте се успали. А сега по цялото предложение за резолюция за, против, въздържали се, приема се. С това преминаваме към гласуването по доклада на господин Папа Стамкос за международната търговия и селското стопанство. Третата точка по първата част за, против, въздържали се, приема се по втората част за, против, въздържали се, приема се. Седма точка за, против, въздържали се, приема се. Десета точка на две части по първата за, против, въздържали се, приема се. По втората за, против, въздържали се, приема се. 12 точка на 3 части. По първата за, против, въздържали се, приема се. По втората за, против, въздържали се, приема се. Добре, що ми искате, ще направим електронна проверка по втората част. Е, иначе вдигайте ръце високо, моля. Проверка. Край на гласуването. Приема се. По третата част за, против, въздържали се. Не е ясен резултата. Нека да направим проверка по третата част. Край на гласуването. Отхвърля се. 13 точка на две части. По първата за, против, въздържали се, приема се. По втората за, против, въздържали се, приема се. 14 точка е отново на две части. По първата за, против, въздържали се, приема се. По втората за, против, въздържали се, приема се. Проверка, добре, за втората част на точка 14. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 16 точка. Отново на две части. По първата за. Против. Въздържали се. Приема се по втората за. Против. Въздържали се. Приема се. 21 точка на две части по първата за, против, въздържали се, приема се по втората за, против, въздържали се, приема се. 22 точка за, против, въздържали се, приема се. 24 на две части по първата за, против, въздържали се, приема се по втората за, против, въздържали се, приема се. 28 точка за, против, въздържали се, приема се. 30 точка на 3 части по първата за, против, въздържали се, приема се по тре... втората за, против, въздържали се, приема се по третата за, против, въздържали се, приема се. 33 точка на 2 части по първата за,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 You've all voted. Vote is now closed. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 45-та точка на две части по първата за, против, въздържали се, приема се по втората за, против, въздържали се, приема се. 47-ма точка, разделно гласуване на 7 части. Може ли някой да брои вместо мен по първата? За, против, въздържали се, приема се втората. За, против, въздържали се, приема се третата. За, против, въздържали се, приема се четвъртата. За, против, въздържали се, приема се петата. За, против, въздържали се, Приема се. Електронна проверка. Добре, по петата част на точка 47. Is... Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Шеста част. За. Против. Въздържали се. много близък резултата. Нека да направим електронна проверка. Моля, гласувайте. Vote is now closed. Край на гласуването. Приема се. По седмата част за, против, въздържали се, приема се. 48 точка на две части по първата за,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 против, въздържали се, приема се. 59 за, против, въздържали се, приема се. 61 за, против, въздържали се, приема се. Мотив Р за, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме по предложението с резолюция като цяло за, против, въздържали се, Приема се. On... Преминаваме към доклада на господин Хойслинг дефицитът на протеинови култури в Европейския съюз. Дългосрочен проблем. Господин Хойслинг, докладчикът, иска думата. Госпожо председател, уважаеми дами и господа, драги колеги, в доклада става дума за това, че е има дефицит на 80% от белтъчините, е, протеина, след а не става дума за това да се води дебат за нулевата толерантност. Не става дума е, в доклада за, въве... за облегчаване въвеждането на ген техниката от соя. За това по точка трета ви моля да гласувате против, тъй като ще промени характера на доклада. Ако се приеме тези две точки, аз ще оттегля името си от доклада. Благодаря. Благодаря. С това преминаваме към гласуването по втора точка. По именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Трета точка по именно гласуване. Моля, гласувайте. Vote is now closed. Край на гласуването. Приема се. Точка пета по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Седма по именно гласуване. Vote is now closed. Край на гласуването. Приема се девета по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се десета точка на две части. По гласуване по първата част, моля гласувайте. Край на гласуването. Първата част се приема, по втората част, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 11 точка по име на гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 14 точка по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 15 точка на тъй части по именно гласуване по първата част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се по втората част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се по третата част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 16 точка по именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Моля гласувайте. А, приема се, извинете. Мотив 8 за, против въздържали се. По мотив 8 от преамбила можем ли да направим проверка? Край на гласуването.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 въздържали се, приема се. Съвържение К по именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Съображение П. За. Против. Въздържали се. Приема се. Съображение Q. За против, въздържали се, приема се. По втората за, против, въздържали се, приема се. Съображение Т на две части по първата за, против, въздържали се, приема се по втората за, против, въздържали се, приема се. Съображение Хикс за, поименно гласуване. Край на гласуването. Приема се. Съображение Z. За. Против. Въздържали се. Приема се. Съображение А1 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Гласуваме по цялото предложение за резолюция за против, въздържали се, приема се. Докладчик иска да вземе думата. Тъй като гласуването промени доклада, моля името ми да бъде залечено от този доклад. You. Been... Благодаря. Ще отбележим вашето желание. Преминаваме към гласуване на оклада на Мария Неделчева за равенството между жените и мъжете. 20 параграф. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Параграф 21 в две части. Кой е за първа част? Против? Въздържали се? Приема се. Втора част. Кой е за?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 Искате електронна проверка по втора част на 27 параграф. Електронна проверка, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Действително се приема. Параграф 28. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Параграф 30. Кой е за? Против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 Добре, електронна проверка по втора част на 52 параграф. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Трета част на 52 параграф. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Параграф 53 също в три части. Първа част. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. Втора част. Кой е за? Против. Въздържали се. Близка. Кое е гласуването? Проверка по втора част. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването.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 Въздържали се. Приема се. Втора част. Кой е за? Против? Въздържали се. Електронна проверка по втора част на параграф 60. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Трета част. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. 61 параграф в две части. Първа част, кой е за, против, въздържали се, приема се. Втора част, за, против, въздържали се. Електронна проверка по втора част на 61 параграф. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Параграф 65. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. Параграф 66, устно изменение от господин Силвестри. Благодаря по параграф 66 след insisting on the fact that women should control their reproductive and sexual rights. чрез достъп до аборти и противозачатъчни средства, предлагам да се добави текста, като се осъзнава правото на живот и призовава държавите членки и комисията да приложат мерки за социални политики, които да помогнат на жените там, където е възможно да направят избор дали да направят аборт или не, да се гарантира правото на жените да достъп до противозачатъчни средства и аборт, но чрез тази промяна не гледаме на аборта като контрол на ръждаемостта. няма да достатъчно подкрепа за устното изменение, затова преминаваме към параграф 6 и 6, както е предложен първоначално. В три части гласуваме първа част. Кой е за? Против? Въздържали се? Електронна проверка по първа част. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Втора част. Кой е за? Против? Въздържали се? Електронна проверка по втора част. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха по втора част? Прекратете гласуването. Приема се. Трета част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Ако желаете, ще проверим трета част, така че електронна проверка. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Параграф 76. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Съображение Ю. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Проекта за резолюция като цяло, кой е за, против, въздържали се. Мисля, че трябва да направим електронна проверка. Електронно гласуване по проекто резолюцията. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Последният доклад, който ще гласуваме е този на госпожа План за бедността сред жените. Гласуваме параграф 8, разделно гласуване в две части. Кой е за първа част? Против? Въздържали се? Приема се. Втора част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Параграф 15. Кой е за? Против? Въздържали се?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 Електронна проверка по втора част на 16 параграф. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Параграф 21. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Параграф 23. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Параграф 34. Кой е за? Против?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 въздържали се, отхвърля се. 49 параграф, кой е за, против, въздържали се, приема се. Параграф 50, е разделно гласуване в две части, първа част, кой е за? I'm sorry. Извинете,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 Въздържали се, отхвърля се. Параграф 59. Кой е за? Против? Въздържали се, отхвърля се. Параграф 60. Кой е за? Против? Въздържали се, отхвърля се. Параграф 62. Кой е за? Против? Въздържали се, отхвърля се. Параграф 65. Кой е за? Против? Въздържали се, отхвърля се. 69. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. 77 в две части, първа част, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част отпада. Параграф 84, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 86 за, против, въздържали се, отхвърля се. Съображение е, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф N, Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Сега резолюцията като цяло. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Um, Сега стигаме до обясненията на ВОД. Angelis on the Гласуваме. Е, обяснение на гласуването по доклада Демозе. Колегата Де Анджелис има думата.